Следващата точка в дневния ред е анализ на австрийското председателство на съвета. Изявление на съвета и комисията. Искам да ви напомня, че тук не е предвидена процедура спонтанни изказвания, нито ще има въпрос с синя карта. Преди да дам думата на канцлера Себастиан Курц. Искам да благодаря на австрийското председателство за доброто сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря на австрийското председателство за поканата да Европейския парламент да участва на среща Европейски съюз Африка. Е, там присъстваше и председателя на Европейската комисия и председателя на съвета Туск. Аз мисля, че председателството приключи по много положителен начин. Благодаря и на представителите на австрийското правителство, които участваха на заседанията на парламента в Страсбург и Брюксел. И така, думата има канцлера Курц. Уважаеми господин председател на Европейския парламент, уважаеми господин председател на комисията, уважаеми госпожи и господа председатели на политически групи, уважаеми госпожи и господа депутати. Радвам се, че за пореден път гостувам в Европейския парламент. Днес ви гостувам, за да ви представя резултатите от австрийското председателство. Изминаха 6 месеца на усилена работа. Много амбициозна бе програмата ни. Установихме преди всичко много добро взаимодействие с Европейския парламент. Нека още в началото ви благодаря за ползотворното сътрудничество между Комисията, Съвета и Европейския парламент от през изминалите 6 месеца. Благодаря за ефикасната подкрепа, която предоставихте на председателството ни. По време на австрийското председателство винаги сме обръщали внимание на всеобхватното сътрудничество с Европейския парламент. Във връзка с това днес искам да благодаря най-вече на Юяне Богнер Штраус и Каролине Едштадлер, които представляваха председателството ни по време на пленарните сесии на парламента. Благодаря ви също така и за 161 триалога, които се състояха по време на председателството ни. В рамките на тези трилози бяха постигнати 53 споразумения. Благодарение на работата на мнозина в парламента, съвета и комисията, но най-вече благодарение на проявената от всички воля за компромис. Благодаря на австрийското председателство, най-вече на посланника ни в Брюксел, както и на Александър Шалберг, и на двата ни екипа в Брюксел и в Виена. Всяко едно председателство е само брънка от по-голяма верига. За това благодаря на партньорите ни от триото. Естония и България. Възползвам се и от възможността да пожелая всичко най-добро на настоящото румънско председателство през предстоящите 6 месеца усилена работа. Уважаеми госпожи и господа, когато бях тук през месец юли, заявих, че не бива да гледаме на Европейския съюз като на даденост, че трябва всички ежедневно да работим за усъвършенстването му по конкретни въпроси винаги има нелеки дебати, но въпреки това тогава заявих, че винаги е по-добре да наблягаме на това, което ни обединява, а не на това, което ни разделя. Днес бих казал абсолютно същото. Европейският съюз винаги е изправен пред предизвикателството, свързано с сложната му структура. Понякога поради това е необходимо известно време, докато се стигне до решение. Но въпреки това има толкова много неща, които ни обединяват. Има толкова много неща, по които трябва да работим и които трябва да решим заедно, че няма альтернатива за това сътрудничество. Няма альтернатива най-вече за волята за намиране на компромис. През изминалите 6 месеца заедно с вас постигнахме някои компромиси. Надявам се, че така Европейският съюз по много конкретни въпроси е вече на прав път. Нека се спра сега първо върху Брексит и свързаните с него предизвикателства. Когато поехме председателството на съвета, искахме да направим всичко възможно, за да опазим единението на 27-те. Благодаря днес на председателя на Европейската комисия, както и на Мишел Бърние за внимателния подход по време на преговорите успяхме да опазим единението сред 27-те държави членки. Европейският съюз трябва да изтъкнем и това, няма за какво да се опрекне по отношение на преговорите с Обединеното кралство. Отлично е споразумението за оттеглянето, балансирано е, излязохме и с декларация за намеренията си за бъдещите отношения. Дори изходът от гласуването днес след обед в Великобритания да е неблагоприятен, дори през идните седмици и месеци да сме в трудно положение, се надявам, че ще можем да опазим единението на 27-те. Надявам се, че съветът, парламентът и комисията ще могат да работят заедно. Австрия и сега, когато вече не председателства съвета, ще направи всичко възможно, за да подкрепи този курс. В рамките на мотото на председателството ни Европа, която защитава, се спряхме върху три основни момента. Първо, борбата срещу незаконната миграция. Второ, опазване на благоденствието и конкурентоспособността. И трето, отношенията с съседните ни страни. Защото ако искаме да гарантираме сигурност в Европа, трябва да гарантираме стабилност и в трети държави. По първия въпрос – сигурността и миграционната политика. Въпреки липсата на напредък по въпроса, въпроса за преместването. Успяхме да постигнем напредък при взаимодействието си с трети държави, най-вече с Египет, но и с други страни. По отношение на тези държави успяхме да направим така, че издирвателно-спасителните операции да не се извършват само от европейски кораби. Тези кораби много често се използват като трамплин за Европа. Сега издирвателно-спасителните операции се извършват и от кораби на трети държави, като Египет и Либия, след което съответните лица биват връщани в тези трети държави. В резултат от това, към момента броят на новопристигналите в Европа е с 95% по-нисък в сравнение с 2015. Важно е не само това, важно е и, че рязко намаля броят на загиналите в Средиземноморието. Сега централният средиземноморски маршрут през Италия де-факто вече не съществува. През изминалите миналите седмици по него почти не са преминавали хора. Успяхме също така да постигнем споразумение и на ниво министри на вътрешните работи за разширяване на мандата на Фронтекс. В бъдеще той ще си сътрудничи по активно с трети страни ще играе важна роля при връщанията. А що се отнесе до увеличаването на броя на служителите на Frontex, то ние ще продължаваме да подкрепяме изцяло предложенията на комисията в това отношение. Моля, разговаряйте по въпроса с националните си правителства, тъй като все още има хора, които трябва да бъдат убедени в това предложение. А що се отнася до спора за преместванията, не задълбочихме този спор, а поставихме един нов акцент и по-точно обвързващата солидарност. Благодаря на комисията за подкрепата и за това наше предложение. По въпроса за благоденствието и конкурентоспособността, тяхното устойчиво гарантиране, поставихме ударението върху устойчивото укрепване на вътрешния пазар има редица законодателни предложения в областта на цифровия вътрешен пазар, по които приключихме работа с добри резултати. Например, по предложението за киберсигурността и регламента за аудиовизуалните медии успяхме да постигнем и промяна в нагласите на съвета. Все още не е взето окончателно решение по още един акт, но ще трябва да работим за това да убедим все още скептично настроените държави. Устойчивостта е сред приоритетите на Република Австрия. За това се радвам, че успяхме да наложим забрана върху използването на някои пластмасови изделия за еднократна употреба. Постигнахме също така успехи по отношение на акта за намаляване на емисиите от леки и тежкотоварни автомобили. Много успешен бе триалогът по този акт. Защитата на работниците от някои канцерогенни вещества, както и споразумението за създаването на Европейска агенция по труда, също са актове, по които постигнахме напредък. Една наистина силна Европа, един наистина конкурентоспособен Европейски съюз се нуждаят и от модерен бюджет. Признавам, че преговорите за МФР, многогодишната финансова рамка на Европейския съюз, ме изпълваха първоначално с скептицизъм. Никак не бях сигурен, че може да се увенчаят те с успех. Но председателят на комисията успя да ме убеди, че трябва да заработим с пълна сила по този въпрос и бе прав. В крайна сметка успяхме да постигнем много по-голям успех, отколкото очаквах в началото. Така през месец декември разполагахме с пълния набор от текстове, подлежащи на преговори. Надявам се, че сега бързо ще продължи работата по МФР. Третата приоритетна за нас област политиката ни спрямо съседни на Съюза държави е нещо, върху което Австрия винаги е поставяла силен акцент. Радвам се, че сега се поставя по-силно ударение от страна на Европейския съюз върху региона на Западните Балкани. Бяхме свидетели на положителни промени в редица държави там. Решен бе, например, въпросът с името на Македония. Бяха отворени две преговорни глави с Сърбия и една с Черна гора. Всичко това е много важно послание във връзка с европейската перспектива на региона. Наистина се надявам, че Румъния и следващите председателства ще продължат да поставят акцента върху Западните Балкани. Това е процес, на който постави начало България. Господин Таяни, благодаря ви най-вече за сътрудничеството в рамките на форума за Африка. В Виена, заедно с представители на Африканския съюз, се опитахме да поставим по-силен акцент върху економическото развитие и устойчивото подобряване на условията на живот в Африка. Не бива да оставаме инвестициите на африканския континент в ръцете на китайците. Участващите във форума във Виена африкански правителства ни дадоха много положителна обратна връзка за тази проява. Благодаря на всички, които я направиха възможна. И накрая Важно е да упомена и една тема, която, като се имат предвид историята на Австрия, е много важна за нас. Става дума за борбата срещу антисемитизма и антиционизма. През ноември в Виена се състоя първата европейска конференция, посветена на тази тема. В нея участваха всички еврейски общности от Европа. През декември съветът прие своите заключения по темата. Използвам възможността да благодаря на всички държавни и правителствени ръководители в Европейския съвет за подкрепата им. Важно е, според мен, в някои държави членки представителите на еврейската общност не просто да се чувстват сигурни. Ще трябва всички заедно решително да се борим срещу антисемитизма в Европа. Накрая благодаря на комисията, най-вече на председателя и господин Юнкер, както и на Европейския парламент и преди всичко на председателя господин Таяни. Благодаря също така на всички станали държавни правителствени ръководители за доброто и градивно взаимодействие по време на председателството ни. Винаги полагахме усилия за това да допринесем за подсилването на позицията на Европейския съюз, за намирането на компромиси и постигането на конкретни резултати. Радвам се, че това ни се удаде в толкова много области. Нека ви уверя, че Република Австрия ще продължи активно да работи за подсилването на позицията на Съюза. И тъй като вече се усеща предстоящата предизборна кампания. Пожелавам на онези от вас, които ще се кандидатират на следващите европейски избори всичко най-добро. Надявам се, че по време на предизборната кампания ще се водят интензивни дебати по същество за бъдещето на Европейския съюз. Нуждаем се от такива. Надявам се обаче тонът на дебатите да се основава на взаимното уважение. Дължим това на гражданите на държавите членки. Благодаря ви за доброто ни взаимодействие през изминалите 6 месеца. Всичко най-добро за Европейския съюз. Thank you, Chancellor, for your speech, but also for your strong engagement. Благодаря ви, господин канцлер, за изказването ви. Благодаря ви за силния ангажимент, който поехте в борбата срещу антисемитизма. Това е нещо много важно за парламента. Много е важна за нас свободата на вероисповеданията. Благодаря ви за работата ви в тази област. Сега думата има председателят на Европейската комисия, господин Юнкер. Господин председател, добър ден! Госпожи и господа депутати, господин канцлер, Уважаема госпожо министър, уважаеми госпожи и господа министри от правителството на Република Австрия, господин посланник, уважаеми госпожи и господа, няма смисъл да повтарям онова, което каза господин канцлерът. Равносметката на австрийското председателство е впечатляваща. Ако погледнем какъв е броят на постигнатите компромиси между съвета, комисията и парламентът, то ще видим, че той е впечатляващ. Постигнати са 73 споразумения с парламента по над 130 досиета. Можем да сравним постигнатото от австрийското председателство с постигнатото от други преди него, които са си поставяли по-амбициозни цели. Като се направи това сравнение, то можем да кажем, че са впечатляващи резултатите от това председателство. Да се надяваме, че австрийското правителство е преодоляло трудния момент, свързан с пакта за миграцията на ООН. Казах вече на господин канцлера, че щеше да е добре председателството му в това отношение да поеме в правилната посока, вместо да се отправят отрицателни послания. Но трябва да кажем, че Австрия не бе единствената държава, която не прие този пакт. Не разбирам защо се стигна до това. Продължавам да не разбирам. Но като се изключи този труден момент от работата на австрийското правителство, не мога да отправя никакъв упрек към австрийското председателство. Противно на впечатленията на мнозина, мисля, че австрийското председателство допринесе за европейската кауза. Би ми се искало да има повече председателства, които да работят толкова стегнато, гарантирайки такава приемственост и последователност. Особено ме радва това, че комисията винаги можеше да разчита на готовността на австрийското председателство да опази единението на 27-те по въпроса за Брексит. Това не бе лесна задача. Противно на разпространените мнения по въпроса. Работата се вършеше в това отношение преди всичко на ниво експертни групи в съвета. Австрийското председателство си бе очертало ясен курс, за което трябва да го поздравим. Много съм удовлетворен и от това, че австрийското председателство прие предложенията на комисията за охраната на външните граници. Комисията преразгледа и измени предложението си за охраната на външните граници на базата на предложението на австрийския канцлер. Бяхме взели решение до, в рамките на определен срок да разполагаме с 10 000 души гранични служители. Това е не бе адекватно според австрийския канцлер. Но сега Австрия възприе позицията на мнозина. Опитваше се по време на председателството да я отстоява в рамките на различните съвети. И нека се възползвам от възможността да осъдя дволичието на съвета. Всички искат от нас да направим нещо за охраната на границите. Ние полагаме усилия, работихме с австрийското председателство, а сега съветът се отмята от думата си. Или човек си спазва обещанията, или си държи устата затворена. При всички положения съм благодарен на австрийския канцлер и на австрийското правителство за това, че направиха всичко възможно, за да подкрепят предложенията на комисията. Първоначално имаше известни съмнения във връзка с предложението за Европейската агенция по труда, но въпреки това успяхме да постигнем напредък по този акт. Помня, че проведох открит разговор с федералния канцлер Опитах се да го убедя да продължи работа по този акт. И австрийското председателство наистина го направи, въпреки първоначалните и своите собствени съмнения. Радвам се, че в резултат от това сега ще бъде установена Европейската агенция по труда. Преди когато бях само профсъюзен деятел, казвах, че човек греши, като мисли, че може да пренебрегне работниците. И показахме това и сега. Многогодишната финансова рамка. И тук трябва да признаем постигнатото от австрийското председателство. Въпреки първоначалните съмнения, австрийското председателство успя при това много по-рано от всички председателства преди него да подготви текстовете. Пълния набор от текстове, подлежащи на преговори. И сега разполагаме с основа за водене на преговори, която ни дава възможност да постигнем напредък. Това се дължи на усилията, които положи австрийското председателство през месец ноември. Благодарение на неговите усилия ще можем да спазим предвидения график. Австрийското председателство подходи внимателно успя да изготви отделните елементи, които са необходими, за да постигнем напредък по МФР. Благодаря на австрийското председателство също и за ясната му позиция по отношение на антисемитизма. Не мислех, че докато съм още жив, ще стана свидетел на нещо подобно. Ще стана свидетел на това евреи да се страхуват от това открито да упражняват вероисповеданието си. Австрийското председателство намери ясни думи по този въпрос. Преди няколко месеца бях в Виена. Разговарях там с представители на еврейската общност. Направи го, за да покажа, че в Европа няма място за антисемитизъм, расизъм и ксенофобия. Австрийското председателство във връзка с това излезе не само с предупреждение, успя да докаже и на дела, че сме готови да се браним от подобни негативни нагласи, за които няма място в Европа. Благодаря на австрийското председателство и за инициативата му по отношение на Африка. В Виена имаше среща на високо равнище между африканската страна и Европа. Това бе важно, тъй като, както неведнъж е изтъквало и австрийското председателство, ще ако не се работи за бъдещето на Африка, то не може да се работи и за бъдещето на Европа. Много важно бе, че австрийското председателство излезе с това послание. Като цяло председателството според мен бе успешно. Благодаря на австрийския канцлер, на правителството на Австрия и на австрийския посланник за многобройните им инициативи. Благодаря и за постигнатите от вас успехи. Не мислехме в началото на председателството, че ще успеем да ги постигнем. Passiamo ai rappresentanti dei gruppi politici, vi prego di rispettare. Е, преминаваме към политическите групи. Искам да ви помоля да спазвате ограничението с времето, тъй като знаете, че ни предстои тържествено съдание. Първият е господин Вебер. Господин председател Таяни, господин председател Юнкер, господин канцлер, господин посланник, госпожи и господа колеги, благодаря на господин федералния канцлер за равносметката, която направи на председателството. Благодарим и ние на австрийското председателство, тъй като то постигна много, много отколкото повече отколкото очаквахме всички ние. Постигнахте големи успехи с оглед на бъдещето на Европа. От политическа гледна точка е жалко, че когато се водят публични дебати за Европа, говорим само за кризите, за онова, което хората възприемат като проблематично тук в Европа. Много рядко ни се удава да обсъждаме положителните аспекти, онези фактори, които допринасят за успеха на Европа. Австрийското председателство обаче ясно доказа, че има такива. От името на групата на ЕНП ще се спра по-конкретно върху сигурността Европейския и Европейския фонд за отбрана. Имаме също така и огромни шансове в областта на киберсигурността и дроновите технологии. Постигнахме също така напредък и в областта на благоденствието. Важен е за нас и прегледът на инвестициите, по който работихте. По време на вашето председателство бе сключено и споразумението Европейски съюз и Япония. Постигнахме немалко и по въпроса за роуминга. Това е осезаем за гражданите успех. Постигнахме също така голям успех и във връзка с акта за пластмасите. И ако наистина постигаме такива осезаеми за хората резултати, ще можем и да ги убедим в ползите от Европа. Важно бе не само управлението, което се извършваше по време на председателството ви по тези теми, важни бяха и политическите ви инициативи като например неформалната среща в Залцбург, на която бе отдадено приоритетно значение на охраната на границите. Според ЕНП това трябва да е в основата на всяко едно разискване за миграцията. Трябва да знаем кой идва на наша територия. Справедливото данъчно облагане. Австрия изигра водеща роля в това отношение, тъй като въведе на национално равнище цифров данък. Така принуждавате многонационалните корпорации да платят своя дял, което даде много важен тласък и на дебатите на европейско равнище. Както каза и господин Юнкер, ако живеем сега в една Европа, в която трябва отново сериозно да говорим за въпроса за насилието, то ще трябва да отдадем приоритетно значение на тази тема. Имам предвид антисемитизма. Аз също разговарях с представителите на еврейската общност в Виена. Никога повече не бива да се допуска подобно нещо. Австрия е една силна страна, представена от силно правителство. Мисля, че зад вас през изминалите 6 месеца застанаха и вашите граждани. Те се гордееха с това да бъдат начало на Европа и да работят за напредъка в Европа. Работихте конструктивно, проявихте воля за лидерство, което доведе и до добри резултати за Европа. Благодаря на господин канцлера Курц, благодаря и на австрийското председателство. Следващият оратор е госпожа Родригес от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Австрийското председателство започна с работата си с а, една много важна а, тема. Европа, която защитава. А, но австрийското председателство обаче доведе и до нещо друго. Европа на страха и на егоистична Европа. А на нас ни трябва силна Европа, амбициозна Европа. Така че да, да можем да осигурим а, необходимата солидарност. Нещата започнаха с а, беженския въпрос. Можеше а, много бързи спасителни а, операции да проведем и да осигурим обежище. Но вместо това се развиха няколко драматични цени в Средиземно а, море. Европа трябва да разработи една цялостна миграционна политика, така че да може да се управляват а, а, миграцията. Миграцията е нещо неизбежно и необходимо. Вместо това ние а, всъщност блокираме някои от основните елементи на миграционната политика. След това идва епизодът с глобалния договор за миграцията – е, той е, е одобрен от е, повечето държави по света и видяхме в Маракеш някои държави членки на Европейския съюз не го подкрепят и това е на начало с австрийското правителство. Това е нещо, което ние не разбираме. Тази липса на амбиция и солидарност е свързана и тя се отразява и нашите граждани. Европейския социален стълб, най-голямата инициатива, с която разполагаме. Австрийското председателство можеше а, да а, разработи пълен пакет на, на, на, на директиви, пакет директиви, които са необходими за социалния стълб. И не разбираме защо изобщо е било допустимо и възможно е, австрийското председателство да да а, отложи заседание на съвета на министрите. Ние нямаме време, господин канцлер. Ам, след това а, преговорите по многогодишния бюджет, финансовата рамка, разбира се, това е нещо необходимо, за да се справим с предизвикателствата а, в Европа и да спазваме кохезионните си а, ангажименти. На последния Европейски съвет бе решено, че окончателното решение ще се вземе едва през есента ми. Това е твърде късно. Много региони ще пострадат от това. Ам... И на лице са условията, се стигне до базово съгласие преди а, този срок. И ние не разбираме защо австрийското председателство не бе в състояние да, да, да предложи по-амбициозно предложение и план, за да се доведат до кретия преговори. След това друг, имаше друга възможност за реформа на еврозоната, нещо, което очакваме от години. Решенията са на масата, разискват се, може да сме близо вече до, до съгласие, което да ни даде възможност да, да довършим банковия съюз и да създадем бюджет за еврозоната. Това е нещо, с което всички а, валутни зони по света разполагат. Бюджет. Но пак Европейс... австрийското председателство на съвета неохотно подходи и към този въпрос. А това е от ключово значение за преодоляване на, на различията в този аспект. После данъчна справедливост. Да, трябва ни нова дигитална система и тя трябва да бъде внедрена е, много скоро. Е, от наша гледна точка, е, според нас е, австрийското председателство пропусна някои ключови възможности за създаването на една по-силна Европа. Да, има нови идеи. Е, Им чуваме нови идеи, които гледат навътре, призовават към егоизът, крайно десни движения. Така че имаме избор дали ще се солидаризираме и коалираме с тях и ще отстъпваме или ще предложим наша отделна альтернатива за, за силна и солидарна Европа. Ние, социал-демократите, трябва да се заемем с това. И наистина трябва да трябва да влезнем в е, един нов етап, в е, един, една нова фаза на ново европейско лидерство. Следващото изказване от името на ЕКАРЕ господин Захрадил. Благодаря, господин председател, господин канцлер. Австрийското председателство като цяло беше добре организирано и ефективно. И това е така, защото Австрия, разбира се, е добре функционирана държава. Разгледали сте много въпроси. Е, аз ще се спра на някой от тях. Ще започна с миграцията и сигурността. И трябва да ви кажа, че беше много приятно това, че от председателството и канцлерството чухме една по-различна гледна точка. Вие казахте много ясно това, което много политици се колебаят да кажат. Европа не е нито готова, а, нито пък има желанието да продължи да приема мигранти, тъй като това ще има въздействие върху вътрешната сигурност и единство на обществата. Също така а, излязахте и с предложение. Вие видяхме а, проме, предложени промени за системата за вход-изход и изход и системата Шенген. И целта е да се спре входа на нередовно влизащи. Посланието ви беше чуто и прието добре. Централна и Източна Европа и то доказа, че е много важно да има консенсус между държавите членки, вместо да се търсят произволни решения, като злощастното преразпределение, предложено от Европейската комисия. Предложение, което доведе до конфликт между източна и западна Европа и новите, и държави, новите и стари държави членки. Друг ваш приоритет беше просперитет в европейския континент чрез дигитализация. Прав сте. Имате Европейският съюз не е първенец в областта на новите предприятия. Ние трябва да направим повече за малките и средни предприятия, новите предприятия, да премахнем пречките и призовавам да също така ви поздравявам за ратификацията на споразумението с Япония. Надявам се че и другите споразумения с Виетнам и Сингапур ще последва. Също така продължиха преговорите, които не, не, не приключиха парламентът и комисията приключват мандата и следователно те не бива да взимат решение от името на държавите членки и комисията за следващия етап. По отношение на външните отношения сериозен въпрос за вас. Няма да навлизам в подробности. В заключение ще кажа, че австрийското председателство беше прагматично, не идеологично, не председателство на големите лозунги, а на постижими резултати. Това беше хубаво. Радваме се, че, в усилия, че усилията ви се характеризираха с здрав разум, защото здравият разум е подходът, който ръководи моята група. Думата има господин Теличка от името на Алианса на либералите и демократията. Господин канцлер, не знам дали можете да поемете още е, поздравления. Така че ще кажа само, че вашето председателство бе едно ефективно председателство. Австрия е, изпълни е, намеренията си всеки 6 месеца, обаче аз гледам а, не толкова като въпрос на председателство, а какво е направил Европейския съюз като цяло. Не само председателството. И това е нещо, което трябва да се казва, защото все още сме е, Европейски съюз на 28 държави членки, може би скоро 27. Председателството важ, играе важна роля, не може, разбира се, е, да свърши всичко, но, но, така, но върши много. Броя три странни срещи, триалози. Това е, е, е, е това е показателно за, за, за ефективността. Но нека да погледнем какво законодателство е, е, е било разискване. Наистина това, това ли ще доведе до изпълнение на вашите три приоритети? с Ангелика Нипер а, а, работихме по киберсигурността. Мисля, че никак не са лоши резултатите. И въпреки някои а, разногласия а, с, с вашия пратеник, а, пак не, постигнахме известен напредък. Все още обаче гледаме на киберсигурността като на въпрос, а, като онези, които са склонни да предават компетентности и останалите. Няма съгласие, няма окончателно съгласие. Това ни прави слаби, поставя ни в слаба позиция Европейския съюз. Да, бройките имат значение, в това отношение сте е, доста ефективни, но е важно и какво законодателство влиза в сила и как, как да се постигат е, е, компромиси. Да, отново мисля, че е, сериозен напредък е постигнат в областта на конкурентоспособността в дигиталните пазари. Е, Ам... Пак въпросът е дали ще дойда в Европейския съюз, ако искам да разработва нещо, или в Силициевата долина. Продължава да бъде ясен и категоричен отговор. Силициевата долина. Има много какво да се желая. Има много неща, които можеше по-добре да бъдат свършени. Една от тези теми е вътрешната сигурност. Е, да, съгласен съм с вас, подходът бе балансиран, балансиран но продължаваме да, е, продължаваме да сме в положение, което е блокирано от съвета и, и, и не е доведено до край. В момента не сме в криза, но в момента, в който ни удари криза, ще изпитаме сериозни затруднения. Да, голям напредък сте отбелязали, всичките кутийки сте ги отбелязали, сте ги отметнали. Просто обаче как, с какво са запълнени тези кутийки? А, ние, вярно е, че сме а, избрани за, за а, конкретен мандат, но а, бюджета, който продължаваме да разискваме, и имам една критична забележка към Австрия, не е реалистичен. Трябва да се изправим пред факта, че има сериозни предизвикателства и няма как да се справим с тях без сериозно преразглеждане на някои политиките, в това число бюджетната. Но въпреки всичките тези бележки, мисля, че, сте, че се справихте добре, но ние като Европейски съюз не си изпълняваме работа, не вършим това, което очакват от нас, от нас нашите граждани. Благодаря. Думата има председателката на групата на зелените, госпожа Келер. Благодаря. Съжалявам, господин Курц, не мога да се присъединя към ентусиазираните комплименти на изказалите се преди мен. Какво остана след 6 месеца на австрийското председателство. По много законодателни предложения не бе постигнат напредък. Стигна се до задънена улица в съвета. Какво ще остане като спомен сред нас и гражданите след тези 6 месеца? Най-вече непристойното ухажване на Путин, както и лавирането на австрийското правителство по отношение на пакта за миграцията на ООН. Наистина бе смущаващо това. Австрийското пред председателство, правителство, извинете, в продължение на месеци усилено води преговорите за този световен пакт и след като си свърши работата, след като наистина работи усилено, го отхвърли, представи го едва ли не като творение на дявола. Вместо заедно да търсите разумни решения, поляризирахте и полемизирахте. Сам дадохте повод да ви квалифицираме като десен националист, наред с Тръмп и Орбан. Така, господин Курц, навредихте на всички ни, на целия Европейски съюз. И не само това показахте на всички ни, че вашето правителство изобщо не го е еня за европейското законодателство. Как иначе да си обясним това, че насред председателството решихте да дискриминирате граждани на Европейския съюз в една социална държава, като де-факто им отнехте надбавките за семейства, напълно осъзнавайки, че така нарушавате европейското законодателство. Други държави поне чакат изчакват, докато приключи председателството им а, иначе не постигнахте кой знае какви резултати през изминалите 6 месеца. Нито в областта на борбата срещу укриването на данъци и данъчния дъмпинг, нито по отношение на горната граница за емисиите на въглероден диоксид от МПС. В това отношение по-скоро помогнахте на германското автомобилостроене. Не бе направено нищо и за общата европейска система на убежище. Отложихте също така и увеличаването на броя на служителите на Фронтекс на 10 000 души. Но поне бе постигнат някакъв напредък по отношение на пластмасите. Тук искам да изтъкна най-вече отличната работа на вашия екип. Едно от най-големите постижения на австрийското председателство, като че ли че на конференцията в Катовице, спечелихте още първия ден антинаградата за изкопаемо на деня. Поздравления за това! С много повече надежда ме изпълва австрийското гражданско общество. Много хора проявяват ангажираност, интересуват се от политика, протестират по улиците срещу завоя надясно в политиката, срещу расизма и съкръщаването на социалните придобивки. Надявам се, че на тези хора ще се отдаде по време на европейските избори да променят курса ни. Европа се нуждае от една силна инициатива за сцепление в обществото. От името на Обединена телевизия, господин Папа Димулис. Господин Курц, много съжалявам, но ще ви разочарован. Не съм съгласен с този климат на ласкателство в залата. Аз мисля, че е срамно това, че Австрия, председател на съвета, не подписа пакта за миграция на ООН в Маракеш, пакт подписан от 150 страни. Пактът беше доста скромен. А, вие участвахте в съставянето му и бих искал да попитам защо посрамихте Европейския съюз, като отказахте да подпишете пакта. Не съм единствен в левицата, който изразява подобни, подобно настроение. Чухте го и от господин Юнкер, който е част от вашата политическа група. Не направихте нищо и за Европейския социален стълб, не направихте нищо за реформата на е, Дъблинския пакет отдавна има договореност между парламента и комисията. Вие продължавате е, да блокирате също така Европейската система за страховане на влогове. И тук е, нищо не се предприема, в резултат на което банковия съюз си остава недоизграден нищо конкретно и по отношение на данъчното облагане на технологичните гиганти. Също така искахме да има споразумение, да, тъй като евро, е, е, европейската економика страда. Боя се, че факта, че вие управлявате в сътрудничество с партия от крайната десница, хора, които изпитват носталгия към нацизма, ви спъва. И това е тревожен прецедент. Също така виждаме подобни настроения и другаде в Европа. Нека обаче да кажа и нещо положително. Положително е това, че вие с комисията е, и е, сте единодушно за споразумението от Преспа. Това е положително за Гърция, за Северна Македония, за Балканите, за цяла Европа. Това е една от положителните новини, е, които чухме наскоро. Жалко е, че тези положителни новини са малко. Искам да ви уверя, че правителството на Ципрас през следващите дни ще положи всичко възможно споразумението да бъде одобрено от парламента в Атина, независимо от демагогията на ПАСОК и Нова демокрация които а, вземат позиция противоположна на тази на социалистите и демократите и НП. Благодаря от името на СБТ колегата Мойтен. Господин президент, господин Юрген, е, Юнкер, Три са основните новини в момента. Земята още се върти. Всичко, всичко това, въпреки е, премиерата, деснопопулистите за първ път правят едно правителство, е, което е, председателството на Европейския, което е, държи председателството на Европейския съюз. Е, Европейския съюз днес е различно от е, е, Европейския съюз, който имахме преди е, австрийското председателство. Първо, едно председателство не се почувства задължено да централизира нещата в, на върха на Европа. Работи прагматично и с, сътрудничащи с всички, но не се опитваше да концентрира власт в ръцете си. Ние от АФД сме поставили този въпрос и при на дневния ред и е, твърдим, че никога е, този дебат е, не е бил. Е, е, е, този дебат нямаше така да доминира, ако не беше Австрия, е, които така твърдо се изправиха срещу миграцията. Е, е Австрия много смело е, постави в центъра на вниманието този въпрос. Благодаря ви много за това, господин канцлер. Австрийското председателство е, всъщност е, е, може да се разглежда като една повратна точка в историята на Европейския съюз. За първ път наистина се дава такъв тон на дебата в съюза. Аз съм сигурен, че австрийския пример ще бъде последен от други председателства, които ще поставят подобно, по, по, по същия начин акцентите на темите, които ни занимават. Е, тук не става дума за антиевропеизъм е, наши, държавите членки са задължени да е, следват решенията и разбира се, но разбира се трябва да засилим институционалните рамки на Европейския съюз. Трябва да гарантираме взимния контрол между институциите и разбира се Европейския парламент, който е над така държавите. Е, мисля, че е, това ще бъде добре за Европа. Благодаря за вниманието. За... От името на групата Европа, е, Европа за нация и спряка демокрация, господин Вилимски. Като австриец бих искал да приветствам най-сърдечно с добре дошъл канцлер е, Себастиан Курц. Е, нашата делегация изразява своята благодарност и е, респект към австрийското правителство и за начина по който проведаха председателството много професионално и задълбочено. Тук е, наистина е, искам да се противопоставя на тези, които се опитаха да, да е, очернят, да критикуват всичкото председателство. В във вашата група е, са, румънските социал-демократи. Ако погледнем към вас, е, е ще е, е, виждаме е, на върха на политическата пирамида в е, вашата държава е, корупция е, и е, организирана престъпност. Така че вие не сте квалифицирани да, е, да съдите другите. Е, в. Е, е Австрия е, се взе е, се извърши е, сериозна реституционна реформа. И това сега може да се разглежда като модел за добра практика. И мисля, че не би трябвало да се. И отхвърлям всякакви упреци към австрийското правителство в това отношение. Е, мнозина не разбира, защо е, Австрия не подписа пакта за миграция на Обединените нации. Е, хубаво е, че има демократично мнозинство в правителството, в парламента по отношение на това, че трябва сами да решаваме и да определяме собствената си миграционна политика, а не да се обвързаме с задължения, които са против нашата логика. По този начин Австрия запазва суверенитет върху върху вземането на решение по такива важни въпроси. Това е, е базата на нашата е, е, политика. Бих искал да поставя и въпроса за субсидиарността, това, че австрийското председателство обърна особено внимание на този аспект. Това е много важно за бъдещето на Европейския съюз а именно да се, в крайна сметка, основните решения да се вземат в национално равнище, което е много по-разумно, отколкото на наднационално. Мисля, че това председателство трябва да послужи за пример, който да бъде последен от следващите председателства. Благодаря, господин канцлер. Господин Уеждовски от независимите. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, позволете ми да благодаря на канцлера Курц за проевропейската му позиция, както и за прагматичното отношение по време на цялото австрийско председателство. Вие дадохте пример за това как един прагматичен подход може да е от по-голяма полза в сравнение с една стратегия, която се основава на все по-задълбочена интеграция. Програмата ви беше добра, говорихте за сигурност, Постигнахте успехи в областта на защитата на околната среда. Защитихте ни срещу гигантите на пазара. Много други успехи постигнахте. Вие ги очертахте, господин канцлер. Има някои различия в вижданията относно миграционната политика. Тези различия демонстрират, че председателството наистина демонстрира здрав разум. Политиката в тези области трябва да е реалистична и прагматична. Преди няколко години комисията наложи квоти по отношение на мигрантите на държавите членки и това доведе до сериозно отслабване в доверието у европейските граждани, в европейските институции. Мисля, че трябва да сме предпазливи. Нашата политика естествено трябва да е основана на солидарност, но най-вече и на първо място трябва да се основава на реализъм. Мисля, че австрийското председателство много допринесе в това отношение. Бих искал да се присъединя в изказванията насочени е, срещу антисемитизма. Имаме нужда от борба срещу подобни явления – мисля, че трябва да се погрижим, за да защитим свободата на вероисповеданията, която имаме и да защитим християните. Благодаря. Сега думата има председателя на комисията Юнкер. Господин председател, имам впечатлението, че е, би е било добре да се. Е, всъщност няма какво много да се добави към казаното вече за вашето председателство. Е, тези които ви критикуват за, по въпросите, свързани с пакта за миграцията. От името на е, комисията е, е, аз трябва да се присъединя към тези, които смятат, че това не е особено демократично, но общо взето аз оправдавам а, а, а, вашите действия и, и смятам, че наистина действахте прагматично така че под чертата това председателство в е, новата история на Европейския съюз е, е, може да бъде преценено като особено успешно за което благодаря на бундесканцлера и на федералното правителство. Сега давам думата на канцлера Себастиан Курц. Уважаеми господин председател Таяни, дами и господа, няма какво повече да кажа бих искал в заключение да ви благодаря за съвместната работа, за сътрудничеството, за положителните е, ви е, отзиви. Е, мотото на нашето председателство е, е мотото на Европейския съюз е единни в многообразието. Това предполага различни мнения между различните политически групи, различни позиции. Това всъщност е в е, представлява Европейския съюз. Въпреки това, Важно е, въпреки различията в областите, където искаме да напредваме, да имаме общи, обща позиция. Това означава европейски, което е много сложно в един съюз с 28 държави членки и 3 институции. Мисля, че до сега успяхме с 53 тристранни срещи и преговори да постигнем до някъде някъде общите цели. В този смисъл благодаря за сътрудничеството, е, желая всичко хубаво на румънското председателство и благодаря за гостоприемството и в Европейския парламент. Благодаря. Прекратяваме заседанието за няколко минути, след което ще започнем с официалното заседание по случай 20 годишни